Добро утро! Приветствам ви най-сърдечно в началото на нашето заседание на Комисията по бюджетен контрол. Предстои ни важно гласуване. Много ви моля да подготвите картите за гласуване. Знаете какъв е езиковия режим. Няма промени в дневния ред. Поне аз не съм информирана за такива и за това започваме с точка 2 а, а, гласуване, освобождаване а, а, на Европейската комисия от отговорност за 2014. Мартина Дуабайова е докладчик. Докладчика няма какво да добави. Тогава много ви моля да имате предвид, че започваме гласуване с електронни карти. Сега в момента правим проба. 27 са 26 тима са а, натиснали бутончето. Да, а, нещо не работи ли при вас системата? Да видим какво става. Всичко наред ли е с апаратурата за гласуване? Е, добре, благодаря. Приключихме с а, проверката на системата. Да, чудесно няма и повече гласове, отколкото е, се предполага, че трябва да има за политическите групи. И така, благодаря ви. И така, имаме вече решение за освобождаване от отговорност. Е, е, имаме и е, изменения, е, едно и две, които всъщност е, предполагат да се отложи освобождаването. Моля да гласувате по тези изменения. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, сега първото изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. И така. Сега гласуваме по цялото освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа за, 5 против. По този начин доклада за освобождаване от отговорност на Европейската комисия влиза в пленарна зала. Изменение 4.5 на Конт. Извинете. Ja, Entschuldigung. Извинете ме. Продължаваме по списъка с осмо изменение. Това са вече измененията във връзка с е, комисията, а сега 16 и 17. И така, кой е за 16 и 17? Е, за, против, е, въздържали се, отхвърля се. И сега вече е, гласуваме по решението във връзка с измененията внесени от комисията. Край на гласуването. 23 гласа за, 6 е, против. Приема се. Стигаме до резолюцията. 24-то изменение. Кой е за? Против. можем ли да направим електронна проверка. Не бе ясен резултата. И така гласуваме електронно по 24-то изменение, край на гласуването. Отхвърля се. Вашето апаратче за гласуване не работи. Можете ли да промените мястото? Не, оказа се, че нещата а, все пак са в ред. Бях, а, исках да натисна а, въздържал се, а, а, излезе против, но а, в крайна сметка установих, че а, няма промяна в резултата. Нещо, нещо и аз обърках, да. Да, така. Добре, продължаваме. Така, отпада 24, гласувахме против. И сега 25. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 26. За, против, въздържали се. Още веднъж проверка. Струва ми се, че се прие, но а, за по-голяма сигурност ще направим а, гласуване с електронни карти. Край на гласуването. Приема се, да. 27 за, против, въздържали се, приема се.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 и така, а, има възражения, може би? Не, няма възражение срещу основнесеното изменение. Тогава гласуваме по 38 изменение, заедно с основнесената промяна. За, против, въздържали се, приема се. 39 оттеглено, 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 е техническо изменение, 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 оттеглено. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 от пада, тъй като 44 се прие. 46 за. Против. Въздържа... Не. Проверка. Струва ми се, че се прие, но все пак предпочитам да гласуваме още веднъж електронно. 46-то изменение.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 Проверка. Добре, проверка по 52. Проверка по 52, моля. Край на гласуването. Приема се. 53 е оттеглено, 54 за, против, въздържали се. Приема се. 55, 54 проверка. Моля по именно гласуване с електронни карти.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 67. Първа част електронно гласуване. Правим проверка. Край на гласуването. Приема се. Да, съжалявам много. Сбъркала съм. А сега 67 втора част. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 68. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 69. За? против, въздържали се, приема се. Момент. Да, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка по изменение 71. Край на гласуването. О, да, съвсем ясна е разликата в полза на това изменение. Приема се. Сега 72 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 73. Край на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 тъй като приехме изменение 100, 102 за, против, въздържали се, приема се 103 за, против, въздържали се. 103 е, проверка, моля. Струва ми се, че се прие, но а, е, не съм абсолютно сигурна. Да, приема се. 16 гласа за, 10 против. Благодаря ви.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 сега трябва да направим проверка, струва ми се, по 120-то изменение. А край на гласуването отхвърля се, да, с една... А, а, не, не, приема се с един глас разлика, но се приема. Да, тук е малко тъмничък екрана, съжалявам, не виждам добре. Добре, приема се. 121 отпада в този случай. 122 също. 123. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Да направим ли проверка по 124? Приема се, да. Край на гласуването, да, приема се. 125 за, против,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 против, въздържали се, приема се 134 за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, въздържали се, приема се 137 за, против, въздържали се, приема се 138 за, против, въздържали... Не. Проверка, ако обичате, по 138. Приема се. Да, да. Да, с значителна разлика се прие. 139 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 140 за. Против. Можем ли да направим проверка? Ще ви помоля. Не, 140 се приема, да. Няма нужда от проверка. 141 заедно с основно внесеното изменение, е, ако няма възражение. За сега не виждам възражение и така гласуваме 141 с основно внесеното изменение за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се. Иска ми се да направим проверка по 142. Всъщност, е, извинявайте, 141, 142, 143 трябваше общо да се гласуват, защото са свързани помежду си. <laughs> така че е, приключваме. 24 гласа за, 2 против. Приема се. 144 за, против. Въздържали се. При... Отхвърля се. 145 за, против. Въздържали се. От... Приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 с устно внесеното изменение. Няма за сега възражение. По него за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се. Е, ще ви помоля за проверка и по 149. 149 по именно гласуване, моля. С два гласа всъщност разлика се приема. 150 е, с устно внесеното изменение, по което няма възражение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, 153 струва ми се се прие, но все пак е, бих искала да направим проверка. Край на проверката, да. С два гласа разлика се приема 100. Благодаря ви. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се 155 за. Против. Въздържали се. А, е, проверка. Мисля, ще да направим по 155. Край на проверката с един глас разлика се отхвърля. 156 за, против, въздържали се, приема се 156 за, против, въздържали се. 157 беше, е, прие се, 158 се приема, 159 разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Добре,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 По едно 6-седем правим проверка с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Естествено сбърках. Не, е, да, да. Е, добре, е, мога да запомня естествено, че горе са гласовете за, а долу са гласовете с минус, че е против. Исках да направя услуга на Инес, ама не стана. Ето, 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против. Хайде да направим проверка по 169. Приема се 170 за, против. Виждам, че трябва да направим проверка. Електронно гласуване, моля. По 170, край на гласуването, отхвърля се. 171 за. А, не, тук няма нужда от гласуване. 172 за. Против. А, трудно може да се прецени резултата. Проверка. Тъй като има и въздържали се, нещата стават не особено ясни. И така, гласовете за и против са равен брой, така че се отхвърля 173 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 174 за, против, въздържали се. Приема се, но Можем ли да направим проверка по 174 за по-голяма сигурност? Край на проверката. Отхвърля се, да. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се. Моля проверка по 176. Край на гласуването. Отхвърля се. 177. За, против, въздържали се. Приема се 179 за, против. По 178 проверка, ако обичате. Да. Край на гласуването. Приема се. 179 вече за, против въздържали се, приема се 180 за, против въздържали се, приема се 181 за, против въздържали се, приема се 182 за, против въздържали се, приема се 183 за, против въздържали то е идентично с 184, приема се 185 за, против, въздържали се, приема се 186. Две части. Гласуваме по първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се. Можем ли да направим проверка по 187 е, заедно с 188. Двете изменения са идентични. Край на гласуването. Приема се. 189. За, против, въздържали се, отхвърля се. 190 191 за против въздържали се приема се 192 за против въздържали се приема се 193 за против е, е, въздържали се приема се е, можем ли да направим проверка струва ми се че се прие 195 проверка да прие се 196 за, против, въздържали се. Приема се 190 и 8 се прие, 199 за, против, въздържали се. И 201 за. Против, въздържали се, приема се. Това беше по 201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 209 и 210 са идентични. Е, кой е за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 с устно изменение и с възражение на ЕНП срещу устното изменение, така че не мога да поставя въпроса на гласуване. Така че е, изменението без, е, без пред, допълнително предложеното за, против, въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. 212 то изменение се гласува в момента. Край на гласуването. Приема се. Двеста и тринайсет. Тук има възражение на НП срещу устното е, изменение, така че гласуваме на, на цяло за, против, въз, приема се със същото мнозинство. 214 отново НП възраз, възразява. Без това изменение гласуваме 214. Кой е за? против, въздържали се същото мнозинство. Ако държите да проверим електронно гласуване за 214, моля. Преустановете гласуването с един глас разлика се приема 215 за. Против въздържали се приема се 216 за. Против въздържали се отхвърля се не, електронно гласуване за 216. Преустановете гласуването. О, извинявам се, да, отхвърля се, отхвърля се. 217 за, против. Държали се, приема се 218. Две части, първа част за, против, приема се. Втора част за, против, Нека да проверим по втората част. Доста са объркани нещата. Според мен е, е, се отхвърля, но нека да проверим. Край на електронното гласуване. Приема се с два гласа разлика. 219 за. Против въздържали се. Приема се.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 са уточняващи 228 също, 229 също. Сега 220, 230 за, против. Нека да проверим с електронно гласуване. Приема се. 231 с устно изменение. Отпада, да, наистина, правилно ме коригирате. 232 за. Против въздържали се. Приема се 233 за. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но... Не, е, кори, приема се, коригира се председателката. 233 електронно гласуване. Според мен се приема, но нека да проверим. Приема се. 234 за, против, въздържали се, прием се. 235 за, против, въздържали се, прием се. 236 за, против, въздържали се, прием се. 237 за, въз... приема се. 237 искат електронно гласуване. Добре. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика.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 Край на гласуването. Според мен се е отхвърля. О, не, приема се. Извинявам се, казва председателката. 244 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 245 за. 240... 240...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 Приема се 266 за против, 267 за против въздържали се. Приема се с това отпада 268, така че 269 за против въздържали се. Нека да проверим 269. Моля електронно гласуване. Да. Приема се. Край. 24 срещу 2. Е, някакси се обърках от сигналите. 270 отпада, 271 за против въздържали се прием се, 272 за против въздържали се прием се, 273 за против въздържали се прием се, 274 за против въздържали се прием се, 275 за против въздържали се, 276 за против въздържали се прием се, 277 за против въздържали се прием се, 278 за против въздържали се прием се, 200 79 отпада. 280 за. Про... Нека да проверим електронно гласуване по изменение 280. Приема се. Благодаря ви. Да, приема се наистина. 281 е оттеглено, 282 за. 282 за, против въздържали се, приема се 283, не, 282 електронно гласуване. Край на гласуването.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 290 за, против, въздържали се, приема се, 291 за, против, въздържали се, приема се, 292 за, против. Нека да гласуваме електронно 292. Моля, гласувайте. Край на гласуването, приема се. М Извинявам се, отхвърля се, казва председателката. 293 за, против, въздържали се. 293 също предполага проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Мисля, че се приема, но да, 17 са гласовете за.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 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздър... Мисля, че се приема, но нека гласуваме електронно. 302 електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля електронно гласуване по изменение 305. Моето впечатление е, че се отхвърля, но да, наистина, електронният резултат го потвърждава. 306 за, против, въздържали се. Нека да проверим отново. Моля електронно гласуване по 306. Струва ми се, че го приехме, но не, отхвърля се с два гласа. 307 за, против. Въз... Можем ли да проверим? Струва ми се, че се отхвърля, но нека да го гласуваме електронно. Край на гласуването, да, наистина отхвърли се 308 за, против въздържали се, приема се 309 за, против въздържали се, приема се 310 и 11 са съвместими. 310 за, против, въздържали се. 311 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, приема се. 313 с устно изменение, възражение. Тогава гласуваме и двете. Вие сте против е, устното изменение. Значи 313 устно изменение за против, въздържали се, приема се. 313 и 14 са идентични, значи все пак 314 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против въздържали се приема се, 316 за, против въздържали се приема се, 317 за,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 против въздържали се, приема се 325, за против въздържали се, приема се 326, за против въздържали се, приема се 327 е оттеглено, 328, за против въздържали се. Приема се 329 за против въздържали се. Приема се 320, 330 за против. Нека да проверим по електронен път. 330. Край на гласуването. Отхвърля се. 331 е оттеглено, 332 за, против въздържали се приема се, 333 е оттеглено, 334 за, против въздържали се приема се, 335 се е оттеглено, 300... 36 с устно изменение. Има ли възражение? Не. Значи е, устно изменени, писмено изменени. За против въздържали се. Приема се. 337 възражение на ОЕНП. Е по изменението, значи гласуваме само срещу изменението за, против. 337, нека да гласуваме по електронен път. Струва ми се, че е прието, но с край на гласуването не отхвърля с един глас разлика. 338 за, против, въздържали се. Нека да проверим отново 338. Електронно гласуване по 338. Край на гласуването. Приема се. 339 за, против, въздържали се. Приема се. 340 за против въздържали се приема се 341 за против въздържали се приема се 342 за против въздържали се приема се 343 с устно изменение възражение няма значи за против изменение измен... Е, въздържали се приема се 344 за, против, въздържали се, приема се 345, за, против, въздържали се, приема се 346, за, против, въздържали се, приема се 347, за, против, въздържали се, приема се 348, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 трябва да го прочета.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 исках само да кажа, че ние поискахме разделен вод по точка 7 по точка 7 в работната група. Извинявам се, казва председателката. Сега ще гласуваме по параграф 7 в компромис 2. Кой е за параграф 7? За. Параграф 7 компромис 2. За. Нека да гласуваме по електронен път. Компромис 2, параграф 7. Кой е Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се, да, така че параграфът остава. И гласуваме за компромис 2 като цяло. За, против, въздържали се. Приема се. С което стигаме до гласуването по е, е, отделните комисии. Афет е едно. За, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме блок за Афет 2 и 3 за? Против, въздържали се, приема се. Афет 4 и 5, амблок, не, не сте съгласни. Афет 4, за. Против, въздържали се, приема се. Афет 5, за против въздържали се приема се. АФЕД 6 за против. Нека да гласуваме електронно. АФЕД 6, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се АФЕД 7 за. Против въздържали се приема се. АФЕД 8 за против въздържали се отхвърля се, АФ 9 за против въздържали се приема се, АФ 10 за против въздържали се приема се, АФ 11 <clears throat> за против въздържали се приема се, 9-1 за против въздържали се приема се, 9-2 за против въздържали се приема се, нека да проверим по електронен път 9-2. Моля електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 9-3 за. Против въздържали се. Може би е същото мнозинство, но нека да проверим. Прощавайте. Електронно гласуване по 9-3. Приема се. Вероятно се приема. Край на гласуването. Да, да, приема се наистина. 9-4 с разделно гласуване. Първа част за, против въздържали се, приема се. Втора част за, против въздържали се. Втората част на 9-4. Нека да гласуваме по електронен път. 9-4 втора част. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 9-5 за. Против въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. 9 9-6, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Нека да про... проверим втората част на 9-6. Край на гласуването. Да, наистина се приема. 9-7, две части, първа част за, против въздържали се, приема се втора част за, против въздържали се, приема се 9-8 за, в три части. Първа част е, за, против въздържали се, втора част за, против въздържали се. Нека да проверим с електронен вод 9-8 втора част. 9-8, втора част. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И третата част на 9-8 се приема. 9-9, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се, но ако нека да проверим електронно гласуване 9-9, втора част. Край на гласуването, приема се. 9-10 за. Против, въздържали се, приема се. 9-11 за. Против, въздържали се. Според мен се приема, но нека да гласуваме електронно. 9.11. Електронно гласуване. Да, приема се наистина. 9.12 за, против, въздържали се, приема се. 9.13 за, против, въздържали се, отхвърля се, но все пак да проведим. 9.13 електронен вод. Край на гласуването. Да, наистина се отхвърля. 9-14 за. Против въздържали се прие 15 отхвърля. Приема се 9-15 за. Против въздържали се. Не знам. Не знам какъв е резултатът тук. Нека гласуваме електронно. <clears throat> Мисля, че се приема. Да, да с 14 на 12. Е, заетост, МПЛ-1 за против. Нека да проверим. Председателката казва 9-1, но вероятно има предвид Емпла 1. Електронно гласуване. Край на гласуването. Да, приема се. Емпл 2 за против въздържали се, приема се със същото мнозинство. М плът 3 за против въздържали се, приема се със същото мнозинство. М плът 4 за против въздържали се, приема се 5, едно за против въздържава се, приема се 6, за против въздържали се, приема се 7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 13 до 24. Амблок за, против, въздържали се, приема се, но нека да проверим по електронен път. NV13 до NV24. Амблок, моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. NV24 за, против, въздържали се, приема се, NV25 за, против, въздържали се, приема се. Е, тран едно. Тран, тран едно отделно за, против, въздържали се, приема се. Тран 2 за, против, въздържали се, приема се. Тран 3, 3 за, против, въздържали, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против въздържали се приема се, тран 6 за против въздържали се приема се, тран 7 за против въздържали се приема се, тран 8 за против въздържали се приема се, тран 9 за за против въздържали се приема се, тран 10 за против въздържали се приема се, тран 11 за против въздържали се приема се тран 12, за против въздържали се приема се тран 12, 13, за против въздържали се приема се тран 14, за против въздържали се при 14, нека да гласуваме електронно. Тран 14. Моля, гласувайте по електронен път. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Тран 15 за против. Нека да проверим отново електронно гласуване. Струва ми се, че се отхвърля, но 15. Тран 15 електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Виж как човек може да се обърка. Реги 1 до Реги 3. Анблок можем ли да ги гласуваме? Реги 1 за. Против въздържали се. Приема се. Реги 2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 Реги 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 1 за, против, въздържали се, прием се. Агри 2 за, против, въздържали се, прием се. Агри 3 за, против, въздържали се, прием се. Агри 4 за, против, въздържали се, Нека да проверим. Агри 4, моля електронно гласуване.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 Край на гласуването. Приема се. Агри 9 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 10 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 11 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 12 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 13 за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 Моля, гласувайте. Аз лично мисля, че се отхвърля, но край на гласуването. Отхвърля се, да. 24 агри за, против, въздържали се, приема се агри 25. 25 26 за, против, въздържали се. 20 агри 27 за, против, въздържали се, приема се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 по електронен път. Край на електронното гласуване. Приема се с един глас разликът. Агри 33 до 37. Съгласни ли сте, блок? Добре. 33 до 37. За. До 36. 33 до 36. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване. Защото има някаква промяна в нагласите. Край на гласуването приема се Агри 37 за против въздържава се, при... отхвърля се, приема се. Сега пеш едно за против въздържали се приема се пеш 2, за против въздържали се приема се пеш 3, за против въздържали се приема се пеш 4, за против въздържали се приема 5 за против приема се, 6 за против въздържали се, приема се 7 за против въздържали се, приема се 5 8 за против въздържали се, приема се 9 за против въздържали се, приема се 10 за против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 Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Благодаря, че обърнахте внимание. Да, 17 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против. 18 електронен вод. 18 електронен вод. При край на гласуването приема се и то с мнозинство. 19 за, против въздържали се, приема се. 20 за, против въздържали се, приема се. Култ 1. За. Гласуваме за изменение култ. Е, е, пеш 20 искате да го проверим. Добре, електронно гласуване по ПЕШ 20. Край на е гласуването. Да, приема се. Култ 1. Едно до 4 можем ли да ги обединим? Не. Добре, не можем. Едно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 а отхвърля с един глас. Седем се отхвърля. Тогава култ ос, култура 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 8. Култура 8. Моля, гласувайте електронно. Край на електронното гласуване. Приема се. Култ 9, първа част за. Против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се. Приема се. 3 за. Против въздържали се. Приема се. Култура 10 за. Против. Нека да проверим с електронно гласуване. Култура 10.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 Край на електронното гласуване. Отхвърля се 14 за, против, въздържали се, отхвърля се със същото множество. Либе едно за, против, въздържали се, приема се, либе 2 за, против, въздържали се, нека да проверим с електронен вод. Аз съм с впечатление, че се приема, но да, приема се наистина. Три за, против, въздържали се. Приема се Либе 4 за, против, въздържали се. Приема се Либе 5 за, против, въздържали се. Приема се Либе 6 за, против, въздържали се. Приема се. ФЕМ едно в две части. Първа част за, против, въздържали се, при, отхвърля се. Е, е, е, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ две. за, против. Нека да гласуваме електронно. Предложение номер 2. Изменение номер две на Комисията за жените. Приема се ФЕМ 3 за, против, въздържали се, приема се, ФЕМ 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, от... приема се 6 за, против, приема се 7 за, против, Отхвърля се, но нека да проверим с електронно гласуване. Електронен вод по ФЕМ 7.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 Отхвърля се, но нека да проверим електронен вод по ФЕМ 12. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. ФЕМ 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се 14 за, против, въздържали се. Отхвърля се 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Така стигаме до резолюцията. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Заключително гласуване по резолюцията. Преустановете гласуването. 23 срещу 4 с предим въздържал се. Честито на Мартина, поздравления и благодарим за свършената работа. Това бе наистина е, гигантски труд и заслужавате поздравления. И така стигаме до втората част на доклада. Измененията във връзка с специалните доклади. Направо е, продължаваме. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. 3 до 8 анблок, какво ще кажете? Да. Добре, гласуваме анблок. За, против, въздържали се, приема се. Девет до 19 заедно. Е, желаете ли да ги гласуваме? 9 за, против, въздържали се, против?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 И така, продължаваме с това интересно гласуване днес преди обед. Следващата тема, по която ще гласуваме, е на Клаудия Шмидт. Тя е докладчик. Освобождаване е 8-9-11 И така, докладчика се отказва от изказване и е, гласуваме по освобождаването. Има е, изменения 1 и 2, които са идентични. Кои са за изменение 1 и 2? Това е за. Извинете ме, сбърках, е, казва председателката. 1 и 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Изменение 2 за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега вече гласуваме поименно по освобождаването. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването до 21 гласа за, 6 против. Приема се. И тук вече по съдържанието на е, изменение 3 и 6, кой е за, против, въздържали се, е, отхвърля се. Изменение 5. Кой е за, против, е, въздържали се, приема се. Решение е, по становището на Кънт. Е, моля, гласувайте по именно. По резолюцията. Да, 21 гласа за, 6 против. Благодаря. А сега вече по резолюцията. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1, изменение 9-10 за, против, въздържали се, приема се. 9 и 10 отпадат при това положение. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. А, отхвърля се, да. Извинете, е, лапсус. Отхвърля се. Но нека да направим все пак проверка по изменение 12. Край на гласуването отхвърля се. Да, е, равен брой гласове, за и против и един въздържал се. Компромис 2. Е, оригиналният текст е изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. И така отпада изменение 14, компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Отпада по този начин изменение 15, компромис 5, за, против, въздържали се, приема се и така се решава въпроса и с изменение 16. 17 за,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 по изменение 23. Край на електронното гласуване. Приема се. А, 25 казва председателката. Не, извинете, 24. Да, прави сте. 24 за, против. За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 Струва ми се, че се приема, но нека да направим проверка. Електронно гласуване по 300 изменения. равен брой гласове, отхвърля се. Това беше изменение 30. Сега изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 в две части. Втората част на изменението е оттеглено, първата част е, ще се гласува за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, ще направим проверка. Изменение 32. Моля ви по именно гласуване. Електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. ДВ е едно вече няма нужда да се гласува. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 също отпада. 9-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-5 първа част няма да се гласува, но остатък от текста за, против, въздържали се, приема се. 9-6 няма нужда да се гласува. 9-7 за, против, въздържали се, приема се. 9-8 за, против, въздържали се, приема се. 9-9 е, за, против, въздържали се. Много ви моля да направим проверка по 9-то изменение на Комисията за развитие. Край на проверката отхвърля се 9-10. За, против, въздържали се, Същото, същия резултат отхвърля се 9-11 за против въздържали се приема се 12 за против е, въздържали се приема се 9-13 за против приема се 9-14 за против е, приема се 15 за против приема се и така крайното гласуване е, по така изменения текст вече електронно моля. Край на гласуването. 13 гласа за, 12 е, против. Е, приема се резолюцията. Е, да, малък е резултата в полза на тези, които подкрепят резолюцията, но поздравления за докладчика. А сега вече достигаме до освобождаването на Европейската служба за външна дейност. Колегата Чернецки е нашия докладчик. Той в момента не присъства на заседанието, но някой може би ще го замести. Не. Започваме с гласуване. Изменение две. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първо изменение за? против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за освобождаването. Моля, гласувайте. Електронно гласуване, да. Един глас в повече от НП. И така,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 Моля ви, приятели, гласувайте. Е, е, една, един глас трябва да се изтегли от НП. Моля ви се, една карта в повече. И така, приема се. 18 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка и по изменение 18. Край на гласуването.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 Приема се. Афет 1 няма нужда да се гласува. Афет 2 за против въздържали се приема се. 3 и 4 е, вече отпаднаха. 5 за против въздържали се приема се. 6 няма да се гласува. 7 за против въздържали се приема се. 8 и 9 няма да се гласуват. 10 за против въздържали се приема се. И така гласуваме вече по целия текст електронно. Крайно гласуване. Край на режима на гласуване. 20 гласа за, 4 е, гласа против, 1 въздържал се. Е, приема се. Поздравяваме докладчика. И така, стигаме до освобождаване от отговорност на Европейския парламент. Само за три минути ви моля да направим прекъсване по молба на политическата група на социалисти и демократи. Но наистина ви моля в 10.38 да продължим. Ага, да. Съжалявам. Не, не, няма нужда от прекъсване. Нещо не съм разбрала. Добре, а, недоразумение е имало. Продължаваме с гласуването веднага. А, и то с освобождаване от отговорност на Европейския парламент. Also,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 I would like to restart the meeting. Започваме отново работа, колеги. Your seats. Ако обичате, за... заемете места. I would like to restart the meeting. Бих искала да подновя работа, колеги, ако обичате. Yeah. Thanks. Ja. Yeah. Damit kommen wir zur Leistung des и така, благодаря. Стигаме до освобождаването на Европейския парламент от отговорност. Маркос Пипер е докладчика. Е, е, господин Пипер не желая да взима думата, така че сега преминаваме направо към гласуване. Идентични изменения 1-2 за, против, въздържали се, отхвърлят се. И сега ще гласуваме по решението за освобождаване от отговорност. Електронно гласуване. Моля да гласувате. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 21 гласа за, 6 гласа против. Резолюцията. Изменение 3. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 4 за, против, въздържали се. Можем ли да направим проверка по изменение 4? Край на проверката. Отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по шесто изменение. Край на проверката. Приема се. Извинете ме, направи грешка. Да, ясно. Ясен резултат. Приема се. Изменение 5. Няма нужда да се гласува. Изменение 7 за, против, въздържали се. Можем ли да направим проверка и по 7? Das ist angenommen. Ja. Приема се, да. Край на проверката. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се. М мисля, че се прие, но предпочитам да направим проверка. Мнозинствата не винаги са съвсем ясни. Да. Край на проверката. Приема се. Компромис 1. За изменения 10 и 11. За, против, въздържали се, приема се. И така, двете изменения по този начин няма нужда да се гласуват. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. По този начин отпада необходимостта от гласуване на изменения 12, 14, 15. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, изменение 13, проверка, електронно гласуване. Ja, der Text beendet. Das ist abgelehnt. Край на проверката отхвърля се. 17-то изменение. Е, кой е за, против, въздържали се? Мисля, че се прие, но Предлагам проверка по изменение 17. Край на... Не, още не можем да обявим край на гласуването. Сега вече. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Проверка по 16. Мисля, че се прие, но за по-голяма сигурност проверка. Край на проверката. Приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърли, че се приема, но все пак нека направим проверка по 21. Е край на проверката. Приема се, да. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се. Мисля, че се прие, е, но трябва да направим проверка. Мисля, че се прие с доста солидно мнозинство. Край на гласуването. Да, 19 гласа на за, против 8. Е,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 35 оттеглено, 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 с основнесеното изменение. Има ли е, възражение? Няма. Гласуваме за, против, въздържали се. Проверка, ако обичате, по изменение 37. Приема се. Да. А, понякога поглеждам а, някой от вас като че ли а, а, не дигат много ясно ръце, но да, приема се. 34 за, против, въздържали се. Приема се 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 38 изменение. That's, that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 до 52 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 до 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против. Можем ли да направим проверка по изменение 57? Мисля, че се приема но не съм сигурна. Да, приема се и то с ясно мнозинство. Съжалявам, че забавих нещата. 58 до 60 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 62-ро изменение, моля. И така, проверка по 62-ро изменение. Край на електронното гласуване. 20 гласа против 7 за. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се и така 64 до 68 при това положение няма нужда да се гласуват и продължаваме с 72 изменение. Намерихте ли е, изменението за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 отпада. И сега компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 74 е оттеглено. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ако съм много бърза, да, ще кажете 77 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, компромис 3 е се прият, т.е. 78 няма да се гласува, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против. Е. Нека да направим проверка, много ви моля. Наистина малко хаотична е картината. Да, Край на гласуването. Приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се. Много моля да направим проверка. Струва ми се, че резултатът е много близък. 84 изменение. Проверка.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 Край на електронната проверка. Приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против. Проверка по 98, моля. 98. Проверка по 98 изменение. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се. Проверка, моля, по изменение 100. check is beendet. Край на електронната проверка. Приема се. 101. Не се налага гласуване, да. Същото въжи и за 102. Продължаваме с 104. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Добре, ще направим проверка по 104. 104. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Да. 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105. За. Против. Въздържали се. Приема се. 106. За. Против. Въздържали се. Моля ви за проверка по 106-то изменение. Край на гласуването. 16 гласа за. Да, приема се. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 се отхвърля, да. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против. Нека да направим електронна проверка и по компромис 4, моля. Компромис номер 4, ja, да Check ist beendet. Край на електронната проверка. Приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 123. Край на електронната проверка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 47 за, против, въздържали се. О, не, извинете, извинете, казва председателката, пропуснах 146. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 в три части. Първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. Добре, желаете проверка по 148 първа част. Край на електронното гласуване отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Може ли да направим проверка и тук, по втора част? Като че ли се прие този път? Отхвърля се, <laughs> не. Съжалявам, да. Отхвърля се. И сега трета част. За, против, въздържали се. Ще направим и тук проверка. Да, трета част.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 Край на електронното гласуване. Не знам какво да кажа. Да. Изобщо не се виждаше този резултат. Да, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но добре, е, проверка по 153. The check's Край на електронната проверка отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се 155 за, против, въздържали се. Проверка. Да, социалистите просто е, не показаха ясно своето мнение. Аха, приема се. Добре. <laughs> Да, приема се наистина. Е, и аз не мога да правя чудеса. И така, пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така, от 156 до 160 и от 162 до 164. При това положение няма да се гласуват. Сега гласуваме за 161. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 162 не, до, е, то отпада. 165 е следващото изменение. За, против, въздържали се. Съжалявам. 163 също е, не се налага да се гласува. 165 е сега наред. За, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. И сега отпадат някои от измененията при това положение, така че скачаме направо на компромис 7, за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, ако обичате, по 175. Отхвърля се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Номер 181 181 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се 190 вече, за, против, въздържали се. За, още веднъж против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въз... да, да, вие сте за. Добре, разбрах това, но струва ми се, че се отхвърли. Нека да направим проверка за всеки случай. А може да се окаже и обратното. Да видим. един колега като че ли доста дълго мисли първо дали да гласува или не. Не, приема се. Ето го. Приема се, да. 195 се приема. 197 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10. 197 по проверка. Край на електронната проверка. Приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се. 206 до 208 заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Проверка по 206, 207, 208. Идентични проверка. Край на електронната проверка. 8 гласа за, 18 против, отхвърля се. 209 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се. О, моля ви да направим проверка по 211, като че ли се прие. 211. Проверяваме. Явно съм се е, разсеяла малко. Моя грешка. Приема се. Да. Край на гласуването. 17 гласа за, 9 против. Приема се. 212 не се гласува, 213 за, против, въздържали се, приема се, 214 за, против, въздържали се, приема се, 215 за, против въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 се оттегля при това положение и така последното окончателно гласуване но вашата група желае е, малко прекъсване, желае е, е, искам да ви помоля всички да останете в залата. Две минути са ви достатъчни. Добре. Ja, ja, ja, we need to have a... Ja. Genau. Socialist groups asked for a break. That... Групата на социалистите поиска кратко прекъсване и за това е, дадохме няколко минути прекъсване, но ви моля много да останете в залата. Трябва да гласуваме сега по резолюцията, окончателното гласуване. Thank you.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 И така, подновяваме е, работата и заседанието. Моля всички да заемат местата си. Е, крайното гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. По доклада ПИПър, е, моля, гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Установете гласуването. 14 за, 7 против, 5 въздържали се. Поздравления за докладчика. Радваме се, че приключихме с това. Мисля, че изразявам всеобщото мнение с което приключваме заседание, публичното заседание. Следва заседание координаторите. Моля ви, обръщам се към координаторите. Нека да направим 5 минути почивка, след което, разбира се, благодаря на всички за участието. До нова среща след две седмици край на публичното заседание. Продължаваме веднага с заседание на координаторите. Пет минути почивка.